Okay, good. If you speak in this one, it's me who is in okay, the camera. You know? fine. That was and your glass. This is my glass. Your bottles. Thank you. My bottles. Okay. So fangen wir an. So, meine sehr verehrten Damen und Herren Kollegen, ich würde gerne mit Blick Добро утро, уважаеми госпожи и господа. Поглеждаме към часовника и виждаме, че трябва да започнем заседанието. Остана една точка от дневния ред от вчера, а именно докладът на госпожа Гало. Ще започнем с него тази сутрин и давам думата на докладчика госпожа Гало. Президент, в е, ce qui рапорт le Уважаеми госпожи и господа, по отношение на инициатива за доклада за съобщението на комисията за заздравяване, засилване на правата, свързани с интелектуалната собственост на вътрешния пазар, преди да навляза по същество, бих искала да посоча времевото разпределение, свързано с тази инициатива. това решение беше взето заедно с секретарията. На първо място, проектът доклада ще бъде представен на 27-28 януари 2010 година. А, последния срок за подаване на измененията е на 6 февруари 2010 и гласуването на пленарна сесия ще бъде през април 2010 година. По същество съобщението на комисията вече бе представено от госпожа Фролингер – по време на заседанието ни от 6 октомври и по този повод колегите направиха няколко бележки, които естествено смятам да взема предвид. Днес е, е, бих искала да започнем дебата, да изслушаме присъстващите тук колеги. А аз от своя страна да ви запозная с основните насоки, които е, ще бъдат водещи за мен при изработването на доклада. Предвид множеството разговори, които вече проведох и от общи съображения ми се струва необходимо да подходим към въпроса секторно, с оглед на съдържанието, понеже предизвикателствата, проблемите далеч не са едни и същи, в зависимост от това дали говорим за печатни издания, за аудиовизуално съдържание за музика или дори за печата, тъй като печатът също е заинтересован. Значи, е, бихме сбъркали, ако приемем, че е, към цялата интелектуална собственост, към всички нейни обекти могат е, да бъдат приложени едни и същи правила. Три са нивата, на които бихме могли да действаме. Най-напред просветителното, осведомителното е, измерение сред широката общественост относно правата на авторите и тяхната защита. Е, не може някой да, да влезе в е, една книжарница, да си вземе една книга и да си отиде без да плати. Това е немислимо. Тъкмо това става в интернет. И тъкмо това е причината, поради която <laughs> трябва да помислим за този проблем. Между другото, в тази връзка директивата за наказанията, за санкциите все още е блокирана на равнището на съвета. Трябва да направим необходимите постъпки пред Испанското председателство, за да потръгне този въпрос. При предвид феномена на електронното пиратство, не можем повече да се задоволяваме с аргумента, че е, авторското право, уредбата му е проблем. Напротив, авторското право е тъкмо за това, за да защитава навсякъде авторите. Да вземем един друг пример. Във всяка от държавите членки има уредба на данъчното облагане противодейства се на данъчните измами. На никой не би му дошло на ум да заобикаля действащите данъчни закони. И ние в това отношение трябва да проявяваме бдителност. Третият въпрос от съществен характер е разработването на разнообразно електронно съдържание, което да се предлага легално и което да гарантира съответно възнаграждение на авторите такова предлагане вече е, е на лице, но трябва да бъде подкрепено, трябва, трябва да бъде насърчавано, за да се осигури достъп до съответните продукти на всички потребители навсякъде в Европейския съюз. И това, е, между другото, върви ръка за ръка с е, просветната дейност, така да се каже, сред потребителите така е, би се стигнало до справедливо възнаграждение за авторите. Още веднъж, трябва да се прави разлика между това, че съдържанието е на лице е, в електронната среда и от друга страна нашата готовност да си платим, за да получим законен достъп до него. В магазините е, се предлагат всякакви стоки, е, и на никого, знаете, не му идва на ум да си, просто да си ги вземе от лавицата и, и да се излезе без да плати. Ето това е посланието, което следва да бъде е, отправено и е, така че възнаграждението на правоносителите в областта на интелектуалната собственост да стане нещо разбиращо се от само себе си. Така, и по, по метода електронното пиратство, защитата на електронното съдържание в интернет е основният фундаментален аспект на прилагането на интелектуалната собственост. Следва да бъдем енергични, следва да разработваме решения, естествено, които е, са съобразени с интересите на всички заинтересовани страни, в това число правоносителите, производителите на съдържание, доставчиците на съдържание в интернет, доставчиците на електронни услуги, разбира се, потребителите. Трябва да се води диалог и все пак, ако заинтересованите страни не стигнат до взаимно приемливо решение, ние ще трябва да предприемем действия да подемем общностна инициатива. Трябва сериозно наистина да помислим по този въпрос. В тази връзка доставчиците на достъп до интернет ще имат решаваща роля. Необходимо е в една общо европейска рамка и отново, съобразно с спецификата на сектора, да бъдат предприяти мерки за техническо обезпечаване на авторското право. Въпросът се свежда до това как на общоевропейско равнище да бъде стандартизирана технологията на признаване на определено съдържание. Подчертавам също така международното измерение на е, феномена на е, фалшифицирането е, и пиратството на стоки и произведения и е толкова по-необходимо е да се търси международно споразумение за борба с това явление. И, и така, нашия доклад, доклада по собствена инициатива, в е, светлината на съобщението на комисията е, следва да отговори на следните въпроси. Трябва ли да поискаме комисията да внесе нови текстове? Друг един въпрос е необходими ли са изменения и допълнения, за да се регламентира тази материя. Е, редица заинтересовани страни е, проявяват естествен интерес към това. Аз проявявам интерес към контактите с тях и съм готова да изслушам всеки го. Готова съм да работя заедно с колегите и с докладчиците в Сянка, както и с представителите на комисията, така че изложените тук въпроси да намерят своето целесообразно решение. Благодаря. Благодаря ви за встъпителните думи. Господин Екнстрем желая думата. Аз бих искал да благодаря на госпожа Гало за направеното от нея изложение. Думите и според мен ясно очертават проблема по съобщението на комисията и по нашата инициатива. Четейки съобщението на комисията, в него се говори най-вече за фалшифицирането на стоки, на, на промишлени изделия. Това, разбира се, е проблем. И доколкото е необходимо да бъдат предприяти мерки на общоевропейско равнище срещу това явление, ние по принцип не бихме възразили. Това в край на кращата е въпрос на практическа целесъобразност. Но както казах, комисията почти изцяло говори единствено за неистинските стоки. А вие, госпожо Гало, насочите вниманието най-вече към безплатния обмен на съдържание в интернет, но това е нещо съвсем различно. Да, разбира се, незаконно е, е по нетърговски начин да се разпространяват защитени с авторско право произведения. Но пък въпросът е крайно щекотлив е, от политическа гледна точка. Дали пък е, е, разпространението на това съдържание не следва да бъде озаконено? преобладава мнението, че уредбата на авторското право следва да бъде изменена и адаптирана към изискванията на новото хилядолетие. Но въпросът е силно политизиран. И, честно казано, би било крайно неуместно комисията е, да харчи е, пари за една по същество политическа кампания, отстоявайки едно от възможните направления на промяната в областта на авторското право. Двете неща трябва да бъдат е, отделени подправката, фалшифицирането на промишлени стоки е едно. И е, разбира се, то е свързано с е, пускането в обращение на незаконно придобити парични средства и така нататък. Това, това е ясно очертан проблем. Ако комисията и институциите желаят да се захванат и с двата аспекта, те трябва да бъдат уредени по-отделно понеже, ако щете, въпрос на интелектуална чистоплътност е да не се размътва водата, когато говорим за такива важни въпроси. Благодаря, господин Екстрам. Госпожа Георингер има думата. Благодаря, господин председател. Аз също благодаря на госпожа Гало за представеното съобщение на комисията. Във връзка с казаното от преждеговорившия, аз по-инак разбирам нещата. Ако вземем примера за книжарницата и за това, че никой не може да си вземе просто книга а, от нея и, и да излезе без да плати, нека се пак кажем, че аналогията не е достатъчно издържана. Интернет не е книжарница, е по-скоро библиотека. Това е една огромна библиотека на нашето време, която естествено следва да бъде пригодена към потребностите на потребителите. От друга страна, бихме могли да твърдим, че определено деяние е престъпно, ако някой извлича изгода от дейността си. Не, не бихме могли да твърдим, че младежите е, в интернет е, се обогатяват от е, това си поведение. Още повече, е, никой не може да ги обвини е, че е, получаването на достъп до едно или друго съдържание в електронната мрежа е по някакъв начин незаконно. Значи, тук не става въпрос за магазин, от който някой, видите ли, крал. За фалшифицираните стоки ясно е, че Трябва да се борим с това явление. Но да се обърква едното с другото, според мен, би нарушило недвусмислеността на самото послание. Ето защо, в съзвучие с току-що казаното от колегата, аз съм за разделянето на двата аспекта. В никакъв случай те не би трябвало попаднат в един същ документ. Благодаря, госпожа Херцог. Благодаря, господин председател. Бих искал да погледна от малко по-друг ъгъл на това съобщение на, на комисията, като е, съдокладчик с вас, господин председател, по Лисабонската стратегия. Спомняте си, и двамата бяхме особено удовлетворени, като стигнахме до формулировката, че знанието е, следва да бъде петата свобода. И съобщението на комисията трябва да се разглежда именно от тази гледна точка. Ако знанието ще да е по петата свобода на Съюза, то и е, сигурността, гарантираността на знанието е, като конкурентно предимство на Европейския съюз следва да бъде приоритетна задача. Съобщението на комисията се движи в тази посока. Е, предлагат се и нормативни и институционални промени. Аз напълно съм съгласна с докладчицата е, относно обществената осведоменост, в край на ние като е, законодатели следва да отстояваме потребителския избор, правилния потребителски избор. Аз все още смятам, че през е, предстоящия петгодишен е, законодателен период трябва да се определим. Или ще изменим законодателството в посока за предотвратяване на пиратството в посоката, в която вие настоявате, или пък да изменим законодателството така, че за всички да е ясно на къде сме се насочили, т.е. в альтернативната посока. Аз не се определям по-настоящем, защото въпросът е политически. Е, не можем, разбира се, да оставим нещата в сегашното им състояние. И най-сетне, когато говорим за пиратство и фалшификация на стоки, определено това имам предвид, трябва да имаме предвид, че е, на тази дейност се падат е, около 12% от е, оборота на световната економика. Гото, говорим за милиони изгубени работни места. И аз като социалист не мога да не отстоявам заетостта, правото на труд. Но тук става въпрос за неистински фалшифицирани стоки, стоки, преди всичко стоки. Не е приемливо в Унгария, например, е, е, всяка нощ средно да се е, крадат по десетина автомобила, за да се превърнат в резервни части за други автомобили. Това е абсолютно неприемливо. С това зло следва да се преборим. То расте. И, и, и ние трябва да, да противодействаме не само на постъпването на фалшифицирани стоки на територията на Европейския съюз, а и на тяхното обращение в съюз. По отношение на другото авторско съдържание, е, нещата са ясни. Или едното, или другото. Но във всеки случай не можем да оставим на комисията да решава сама. Благодаря, господин председател. Е, Както каза госпожа Гало, Както каза госпожа Гало, въпросът е твърде обширен, разностранен и мисля, не бива да се поляризират мненията в тази област и да се законодателства с оглед е, на един само от аспектите на интелектуалната собственост, в резултат от което би се появила нормативна уредба, не адаптирана към другите аспекти. Капанът, от който трябва да се пазим, е да регламентираме единствено незаконното сваляне на съдържание от интернет. Ако подминем е, проблемите, свързани с интелектуалната собственост като например патентното право, е, трансфера на ноу-хау, е, генеричните е, фармацевтични продукти и прочее и прочее, ако подминем всички тези въпроси, не бихме свършили добре работата си. Разбира се, подходът трябва да е посекторен, и аз мятам, ние разполагаме с време, достатъчно време трябва да си дадем за размисъл, за да огледаме цялото нормативно поле, е, е, за което става дума тук. Благодаря, господин председател. Благодаря много, госпожа Викстра. Е, Благодаря, господин председател. Докладът на госпожа Гало представи едно от най-големите предизвикателства пред нас тук в парламента и ние всъщност наистина трябва да постигнем правилния баланс, като от една страна гарантираме авторските права, тъй като тук става въпрос за защитаване както на материалните права, така и на нематериалните. Това е една от характеристиките на демокрациите. В същото време обаче ние трябва да приемем, че живеем в една епоха, в която интернет е най-важният източник за обмяна на информация между хората. И тук трябва да се търси уравновесен подход е, между е, свободата на достъп до интернет и е, защитата на индивидуалните права. Интернет е, е хранилище на нашата споделена култура, но в никакъв случай не бива да забравяме правата на отделната личност, която е най-голямото предизвикателство на нашето време. Е, защото нещата се свеждат до е, политическото доверие, което би ни оказало общественото мнение ние наистина все още не сме съумели да изнамерим необходимите нормативни средства, за да гарантираме добросъвестната употреба на интернет. Е, е, лично аз е, трудно обяснявам на, на младежите границите, ограниченията, които би следвал да действат и в интернет. Разбира се, е, много творци днес, особено младите, реализират е, е, своите произведения единствено в електронната среда и те по някакъв начин следва да припечелват своето препитание. Но пък на получаващите неограничен и безпрепятствен достъп до интернет твърде трудно можеш да е, внушиш, че трябва да има някакви граници. И тези нематериализирани интелектуални права, наред с овеществените, материализираните интелектуални права, следва да получат една и съща защита. Аз съм е, напълно съгласен с госпожа Гало, че е необходимо да намерим онези е, юридически инструменти, тъй, защото ползването на интернет да бъде законно от всеки го и за всички. Да, благодаря. Бих искала наистина да изразя силното си съгласие за това да разделим двете теми. Защото а, определено има разлика между авторските права и патентното право. Тук става а, въпрос за различни неща. Защото наистина не можем да ги поставим на една плоскост. Особено сега в епохата, в ерата на интернет, интернет, който противоречи на всяка една логика. Тук говорим както за патентите, така и за фалшификацията на промишлените стоки. И определено бих искала да кажа, че трябва да поемем това задължение да гледаме на патентното право по един много сериозен начин, тъй като патентоносителите се тревожат по отношение на достъпа, тъй като те трябва да изпълняват определени задължения, имат определени отговорности. Така че наистина трябва да изразим своето мнение пределно ясно. Това въжи особено за фармацевтичния сектор. Но освен това, искам да кажа, че а, патентното право включва а, сключването на един договор, на един двустранен договор. И тук става въпрос за два различни свята, за материалния свят и за нематериалния, невеществения свят. И за двата свята въжат различни правила. И в двата случая трябва да имаме правила, които а, взимат предвид и интереса на обществото като цяло, както и на патентоносителите. В Европа трябва да защитаваме внимателно правата на патентоносителите. И а, има редица изобретения, редица нововведения, които се защитават с патенти. Трябва да внимаваме, да не пречим на новаторството, не трябва да заставаме като препятствие пред постиженията на науката. Някои държави членки изразяват тревоги по отношение на проекто директивата в тази област и за възможностите за прилагане на самата директива. Но е доста ясно, виждаме го това както в парламента, така и председателството, но, извинете, тук смятам, че има а, известна грешна интерпретация, грешно тълкуване на мнението на парламента. Като че ли има грешка, има грешно тълкование на това а, в публикуваната версия и мисля, че грешката все още е там. Смятам, че в публикуваната, в печатната версия това трябва да бъде пределно ясно. Сега по отношение на интернет, съгласна съм с тези, които казват, че трябва да повишим информираността а, и до определена степен трябва да защитим правата на авторите. Но в същото, в същото време не бихме могли да правим това по един старомоден начин. Напротив, трябва да ревизираме, трябва да променим цялото законодателство в тази област, така че то наистина да отразява реалностите. това законодателство трябва да се прилага така, че да не е в ущърп на интересите на отделните индивиди. Получавам а, много писма от изследователи, от научни работници, които казват бъдете много внимателни, защото ако това се прави по грешен начин, ще сгрешим. Наистина ще имаме проблеми. Определено трябва да внимаваме как прилагаме тези неща, трябва да имаме диференциран начин на приложение и трябва да видим вътрешната логика в, тези, в този законодателен текст. Иначе нашите усилия ще останат безсмислени. Господин Берлинг би искал да направи изказване кратко, защото времето вече изтича. Да, ще се изкажа наистина много накратко. А, това наистина е един изключително щекотлив въпрос. И ние определено трябва да запазим практичния си подход в тези а, въпроси. Не трябва да проявяваме емоции. А, да, определено можете да влезете в една книжарница, да си откраднете една книга. И това е кражба, това не е право. По отношение на интелектуалната собственост, защитата се осъществява по различен начин. Да, наистина има различни форми на достъп. Не може да влезете в киното без да платите своя билет, но може да вземете филми от видеотеката, да речем. Така че наистина трябва да приемем факта, че закона за авторските права трябва да се явява под няколко различни форми. Историята ни получава, дава ни а, уроци и ние виждаме как наистина авторските права се променят и трябва да се променят с модерните времена. Ние трябва да следваме начина по който се развива интернет, така че да обезкуражаваме, да не поощряваме престъпленията. Наистина трябва да извървим един доста труден път И поради тази причина виждаме колко много въображение се влага, колко много творчески усилия. Госпожа Гало. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите за техните изказвания, които за мен са свидетелство за степента, в която наистина е вълнуващ е, и щекотлив този въпрос, а, а освен това ме навежда на мисълта, че вече сме закъснели. А, и на страна от въпроса кое трябва да се регламентира първо, дали всичко трябва да се регламентира и така нататък, аз мятам, че трябва да възприемем секторния подход, както казах в началото, да проявим разум и въображение, да отдаваме дължимото на различните технологични аспекти, интернет и така нататък, но във всеки случай да вървим напред. Защото, както каза е, една колега, трябва да се търси равновесие, да, да, да се работи едновременно е, по всички направления, понеже интернет днес е едно, утре може да стане нещо съвсем различно, нещо изключително мощно. И ние не сме въоръжени юридически в съответствие е, е, с, е, с тази динамика на техническия прогрес. Всичко, което чух, е, е, определено е, доказва за мен, че въпросът е интересен за колегите и аз нетърпение очаквам заедно да положим усилия за неговото разрешаване. Благодаря. Благодаря. Мисля, че таблицата, графика, който приготвихте, беше прият. Сега се придвижваме към следващата точка, а именно а, правата на потребителите. И преди да дам думата на Даяна Уолис, бих искал да, бих искал да приветствам нашите експерти, професор Хеслинг, който проведе проучването сравнителното проучване а, на предложението с общата референтна рамка, а, както и професор Халкенек, който разгледа а, тези изключително важни а, въпроси, поради които в момента имаме документа пред себе си. Сега давам думата на, господин, на госпожа Уолис. Благодаря ви, господин председател. И наистина мисля, че трябва да преминем към проучванията, към представането на проучванията. След това ще направя някои предложения, тъй като сме ограничени във времето. Да, съгласен съм. Професор Хеселинг. Благодаря ви много, господин председател. Благодаря и на парламента за това, че ми представи възможността да направя презентация на този доклад. Ако може да направя а, едно много кратко въведение към постиженията, които сме достигнали до този момент, през 2003 година Европейската комисия публикува един план за действие, а, която беше, а, който беше свързан с дружественото а, право, а, както и с а, факта, че достиженията на правото на Европейския съюз във връзка с дружественото право а, трябва да бъдат променени, трябва да бъдат ревизирани. Е, каза се, че е, проект документа трябва да бъде разработен от учени и е, това решение беше прието от Европейския парламент след приемането на плана за действие. Миналата година при работата на Европейския парламент комисията публикува директива, директива за защита на потребителите – И а, моля ви да забележите, да обележите факта, че директивата, за която говорим днес, ревизира всъщност четири директиви, които са в областта на договорното а, право. А, когато беше публикуван плана за действие, идеята беше да се включат не само и останалите директиви по договорно право, но също така е договорно право, което излизаше извън сферата на защитата на потребителите. А, така че в крайна сметка достигнахме до един обхват на директивата, който е доста по-ограничен. На второ място, предложеното ревизиране промяна на директивата е хоризонтална, т.е. става въпрос за промяна на няколко директивите, които са свързани с общите правила. Но общи правила, които са ограничени до тези четири директиви, а не да речем директивата за общо ползване на собственост. По-рано тази година Учените публикуваха проекто референтна рамка. Ето тук мога да ви покажа копието. Тя прилича малко на граждански кодекс по начина по който е структурирана. Тук може да видим повече общи правила, които са свързани с гражданското право, да речем с правото свързано с наследяване на собственост и така нататък. То влиза в рамките на обичайното право, като се а, включват и повече клаузи и разпоредби, които наистина са свързани с а, гражданското право. И така, говорим за един доста широк обхват, който излиза извън сферата на договорното право, като тук говорим за договори, които се изключват между стопанските обекти и потребителите, както и между самите стопански обекти. тук получихме единодушното одобрение на парламента през 2006 година и проекто референтната рамка, проектът с обща референтна рамка беше издаден благодарение на усилията и на работата на академичния свят. И така, за какво става въпрос в нашия доклад, докладът, който беше представен наскоро? А заедно с колеги от Амстердамския университет, с колегата, който присъства тук и господин Лебойш, който за съжаление не може да присъства днес, а, ние изготвихме едно подробно сравнение а, между предложението, проекто директивата за защита на потребителските права и проекта за обща референтна рамка. А също така и по молба на Европейския парламент ние посочваме конкретни предложения за възможни изменения на проекто директивата на базата на проекта за обща референтна рамка. Нашето предложение е неутрално, като тук Разбира се, не можем да кажем, че е напълно неутрално, но така или иначе ние ограничаваме нашите предложения, нашите препоръки до разликите между общата референтна рамка и директивата за защита на потребителите. Разбира се, парламента има други причини за това да не одобри предложената директива а, може би искате засилена защита на потребителите или по-слаба защита на потребителите. Тоест, тук не включваме а, толкова обща оценка. Това не беше целта на нашето проучване. Нашата цел беше просто да сравним а, два комплекта, два набора от правила и да видим какви са разликите между тях. А, може би бихте искали да научите, преди да навляза в подробностите, преди да навляза в разликите, защо бихте искали да използвате а, общата референтна рамка? Защо тя би била полезна при изменението на директивата за защита на потребителите? А, първата причина е, че това в крайна сметка беше първоначалната цел. Най-напред комисията искаше да използва общата референтна рамка, като един източник на вдъхновение за изготвяне на нова проекта директива за защита на потребителите. Но на второ място Европейската комисия изрази изрично своята надежда, че съветът и парламентът също така ще използват общата референтна рамка, а, за да внесат предложения за изменения. А, просто искам да ви припомня, че тук става въпрос за един нов начин на действие, един начин на действие, който беше приветстван от парламента. Втората причина, която е по-съществена, по-важна, е именно кохерентността или сближаването. Чрез използването на общата референтна рамка, за изменение на директивата за защита на потребителите, ние бихме могли да допринесем за унифицирането на договорното право на първо място на европейско ниво, като искам да ви напомня, че проекто директивата се концентрира най-вече върху изменението на четири съществуващи директиви. Тоест, тя не осигурява сближаване, унифициране с други директиви, които съществуват в сферата на договорното право. Например, директивата за просочените плащания и така нататък. Една от другите възможни цели на директивата за защита на потребителите и очакваните резултати от страна на европейските институции – с началото на действието на плана е, че би, могло да, би могъл да се постигне един факултативен кодекс, който да дава възможността за избор за прилагане или не. Наистина би било много жалко, ако този инструмент, общата референтна рамка и проекто директивата за защита на потребителите се различават значително. Разбира се, тези различия биха могли да се появят случайно, но също така бих искал да ви напомня, че парламентът винаги е подкрепил идеята за факултативни инструменти. Това беше посочено в редица резолюции, както и в едно от последните предложения за нова резолюция. Друг важен елемент от сближаването, от унифицирането, като тук разбира се говоря за европейското договорно, договорно право, но тук става въпрос за сближаване между общностното право и националните законодателни системи. Това е в обхвата на а, проекто директивата. Това е един проблематичен въпрос, един спорен въпрос, за който ще говори моя а, колега. Но просто бих искал да посоча, че общата референтна рамка може да бъде използвана като система от фонови правила, от общи правила, които да дават основата за тълкуване на новата директива. Те биха могли да дават някакви насоки по отношение на тълкуването на договорното право. Още една причина за използването на общата референтна рамка е нейното качество. Разбира се, някои от разпоредбите бяха критикувани от някои учени, но общо взето приемът беше добър, тя беше прията наистина добре. Това не е изненадващо. не е защото се опитахме да постигнем наистина отлични резултати при нейното построяване, но може би един а, силен аргумент в нейна защита е, че тя беше изготвена наистина от а, активни учени, от много силни учени, а, които работят в рамките на Европейския съюз. А, така че много хора допринесоха със своите експертни познания за създаването на тази обща референтна рамка и постигането на по-добри решения в нея. И не на последно място, една от причините, която ни вдъхнови при създаването на общата референтна рамка е, че тя наистина дава едни истински европейски правила. Това не е просто един набор от правилата на отделните държави. Не. И трябва да подчертая, че особено а, представителите на съвета бяха доста загрижени за степента, а, до която общата референтна рамка отговаряше на техните изисквания – и за факта, че Европейския парламент в крайна сметка искаше да наложи една наистина европейска перспектива, една европейска гледна точка върху създаването на този е, документ. Поради тази причина беше направено и това сравнително проучване. Разбира се, директивата ще бъде приложима и в отделните държави, но искаме най-вече тя да бъде приложима към трансграничните сделки, към трансграничните случаи и договори. В този случай, разбира се, е най-добре да имаме правила, които не принадлежат на отделните държави. Това бяха причините, които исках да изброя за да ви разкажа как точно построихме, как точно изготвихме общата референтна рамка. Сега по същество, във връзка с нашите предложения, анализите, които направихме, не смятам, че сега е момента да давам прекалено много подробности за различията, които открихме. А нека просто да посоча основните разлики между рамката и директивата. На първо място, определението в рамката е доста по-широко, отколкото в директивата, особено по отношение на смесените договори или на договорите с смесени цели, което означава, че ако днес си закупя компютър, който бих искал да използвам най-вече за собствени цели, но в крайна сметка пък вече искам да си проверявам а, служебния имейл. В този случай аз не съм защитен като потребител, защото в крайна сметка използвам тази стока за професионални цели. На второ място, директивата дава едно много широко задължение за оповестяване, за информиране. Това може би не е коректно от гледна точка на някои държави членки, тъй като тези държави вече са въвели правила за оповестяване. В други законодателни системи обаче липсва такова задължение на общо правило за оповестяване на информация в проекто директивата няма посочени никакви инструменти за регулиране на подобни нарушения, свързани с оповестяването. Това ще бъде доста озадачаващо за един английски или ирландски адвокат да открие какви точно са механизмите за регулиране на подобни нарушения, ако няма такова задължение за оповестяване на информация. Наистина, общата референтна рамка а, дава набор от такива средства, които могат да се а, използват в връзка с задължението за а, оповестяване. Рамката също така дава а, и някои доста точни правила за връщане на стоките, за отказ от договор, те биха могли да бъдат подобрени, защото в някои случаи има доста ясни правила, а в други случаи става въпрос за доста по-общи норми. И нека ви напомня, че Директивата излиза извън обхвата на на това, което беше предвидено в началото. Тук, например, не се взима директива, предвид директивата за споделено ползване на имоти. На следващото място директивата не дава иерархия, не дава степенуване на средства, които се използват за борба с нарушенията. В някои държави членки просто има свободен избор на средствата, които да се използват в такива случаи, докато директивата наистина въвежда иерархия, например, на първо място търговеца трябва да се опита да поправи стоката или да я замени. А в случай, че сте против такава, такова разпределение, такава иерархия, би могъл да бъде намерен друг ред на средствата за борба с нарушенията. А също така, проекто директивата а, предлага задължение да се уведоми търговеца в случай, че стоката не отговаря на описанието. Това не е случай в редица от държавите членки. Разбира се, ако не желаете да съществува такова правило, бихте могли да внесете предложение за изменение за общата референтна рамка. След това има една по-обща точка. Общата референтна рамка е доста по-ясна по отношение на задължителния характер на правилата. Проекто директивата казва, че а, потребителите могат да защитават правилата си, правата си, но тук нямаме а, точно определение, да речем, на периода, а, в който потребителя има право да, си, да върне стоката, ако тя не отговаря на изискванията. Т.е. тук имаме една доста по-ясна защита на правата на потребителите. Това помага и на стопанските субекти за начина по който те организират своята работа. Така че определено общата референтна рамка предлага една по-ясна терминология, дава по-ясни определения и въвежда една доста по- усъвременена терминология. Аз мисля, че а, трябва да спра тук. Това беше обобщено представане на доклада. Може да намерите повече подробности в самия доклад и ако имате въпроси, разбира се, винаги може да се обърнете към мен. Благодаря ви за вниманието. Благодаря много. Давам думата на професор Шолтенберг. Много благодаря, господин председател. Госпожи и господа, Институтът за правни изследвания в Европа разработва това изследване, което е съсредоточено толкова върху директивата и нейното въздействие в приложеното и поле. Ние по-скоро сме проследили какво би се случило, ако тази проектодиректива бъде приложена с по-широко приложено поле в областта на договорното право. Трябва да сме наясно, че пълната хармонизация – в областта на потребителското право е едно нововведение. Ние сме имали директиви, в които има яснота, те засягат финансовите услуги, например. Така че новото предложение въвежда нещо ново, то е много по-широко обхватно, предвижда се а, обща информация за различните налози, за условията за делова дейност, а също така засяга определени аспекти на договорното право, облигационното право и т.н. Това се препокрива с различни а, области, които са уредени чрез вътрешното право в най-общ план – и нямат пряко отношение към договорите между различните субекти. Директивата, освен това, съдържа отделни разпоредби, които попадат в областта на вътрешното право на държавите членки по отношение на договорните взаимоотношения. Държавите членки би трябвало да реорганизират своето право, да заличат цели области от договорното право и да ги транспонират в областта на защитата на потребителите. Така че, за да е прилежимо да, да и приложим текста на тази директива към всички